Уважаеми колеги, добре дошли на заседанието на Комисията по правата на жените и равенството между половете. Това е първото заседание на Комисията за 2010 година. Надявам се, че 2010 ще бъде успешна за всички колеги и за нашата работа. Отново, добре дошли в началото на 2010 година. Това е първото ни заседание. Така започваме работата за годината. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Има ли предложение за промяна на дневния ред? Няма. Значи приемаме дневния ред. Точка втора одобрение на протокола на предишния път. 30 ноември миналата година нямаше предложения за сега и ако до края на днешното заседание няма предложение за измяна на протоколите, протокола ще се счита за одобрен. Точка 3 съобщения на председателя. Днес нямам такива. Така можем директно да преминем към точка 4. Изключително съм щастлива да приветствам тук на нашето заседание Бибияна Аидо Алмагро. Вероятно не произнасям името перфектно. Това е министъра на страната председателка в момента, Испания, министъра по въпросите на равенството. Искам да благодаря чрез госпожа министъра на Испания за една изключително интересна визита, която направихме в Испания от името на нашата комисия. Изключително сме щастливи, че в работната програма на испанските колеги като приоритет се поставя равенството и освен това борбата с насилието срещу жените. От април 2008 година Госпожа Магро е министър. Всъщност тогава започна работа Министерството по въпросите на равенството. Добре дошла на нашето заседание. Очакваме с натърпение дебата. Искаме да видим сега докъде ще стигнем в дебата на нашите общи въпроси. Благодаря. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, за мен е чест да се представя пред Комисията за правата на жената и равенството на половете на парламента. Парламента, който е Европейския дом на европейските граждани. За да обясня какви ще бъдат приоритетите на Испанското председателство в областта на равенството. Първо искам като е, европейски гражданин да споделя с вас е, удовлетворението си тъй като се представям пред парламент, който е с нови правомощия и има повече е, по-силен капацитет за решение. Ролята на парламента е засилена и това със сигурност доказва до каква степен европейския проект е вече политически зрял. Е, зрялост, която е, се отразява с Лисабонския договор в една по-зряла Европа, която открива пътя си, сред много трудности, разбира се, така както, е, какъвто е случая с много от колективните проекти. Дами и господа, по време на това полугодие Испания поема за четвърти път Европейското председателство с решимост. Белгия и Унгария ще ни наследят, ще работим заедно с тях в рамките на новата система на ТРИО, за да можем да осигурим приемствено, стабилност и а, вътрешна връзка всичко това, което ще предприемем. Ще става въпрос за напредък, за политическа инициатива. Председателството ще бъде в сътрудничество и лоялно спрямо институциите на съвета ще работи с новите фигури на постоянния председател на съвета и висшия представител за външната политика. Заедно с страните от Триото ще представим политическа програма, вярна на основните принципи на съвета, а именно е, принципа на равенството между мъже и жени. Това равенство за нас е напречен елемент на всички политики, които провеждаме в Европа. И тук ще говоря по-специално за това, което е основен приоритет на Испанското председателство, а именно възстановяването на економиката и на заетостта. Дами и господа, продължаваме да страдаме от отраженията на най-силната финансово-економическа криза, която познаваме от 60 години насам. Тази криза със сигурност засегна заетостта. Освен това, Европа търси своя нов економически модел за следващите 10 години, тъй като периода от Лисабонската стратегия всъщност приключва. Работим възоснова на предложенията на комисията, с която сътрудничим и възприемаме, разбира се, предложението на държавите членки. Ние сме убедени, че отправната точка за новата стратегия в Европа трябва да бъде устойчивостта. Устойчивото развитие за нас е капацитет да отговориш на нуждите на настоящето, без да се поставят под въпрос а, нуждите на бъдещето. Устойчивостта трябва да бъде на три а, нива. Економическо ниво, където трябва да се основаваме на знанието и на иновациите. Освен това, трябва да се основем на възстановяемите енергийни източници, на новаторските техники и също така и на социално ниво. За нас човешкото същество трябва да бъде в центъра на политиките ни. Това е крайната цел на економиката. Спрямо а, други идеи, които в крайна сметка доведаха до катастрофата, която а, видяхме. Така че трябва да направим този необходим завой, за да намерим по-солидарен, по-ефективен и по-справедлив модел. И политиките за равенство именно тук намират своето място. Точно по тази причина трябва да си определим целта за включване на пълноценното включване на жените в пазара на труда и да осигурим по този начин и економически растеж. Това заключение е представено от е, Испанското председателство и е прието от е, ЕПСКО 2009 е, година. Лисабонската стратегия определи за приоритети, сред които беше равенството между мъжете и жените. И вярно, че през 2010 година тези цели не бяха напълно постигнати, но това не е причина да изоставим целта си жените ни да участват пълноценно в пазара на труда, както и във всички други аспекти на обществото. Защото равенството е справедливо, но също така и рентабилно от економическа гледна точка. За това трябва да засилим всички политики, които имат за цел засилването на това равенство. Европейското общество не може днес да се лиши от капацитета от човешкия капитал, представен от половината от е, е хората, а именно жените. Затова трябва да се сроточим върху идентификацията на онези пречки, които ни спъват и които осложняват участието на жените на пазара на труда. Достатъчно е, е, равнопоставено и пълноценно. Първата пречка е свързана с достъпа до пазара на труда. Сложно е и за това, защото жените се занимават повече с зависимите лица, както възрастните, така и децата. Така че много е трудно помираването между личен живот и обществен живот и ние трябва да насърчим разпределението на времето, което се отделя на тези зависими лица и то да се разпредели между мъже и жени. Затова в новата европейска стратегия, в продължение на линията, която беше очертана от Барселонския съвет от 2002, и тук ще говоря за предложението за директива за майчинството, парламента, впрочем, ще трябва да се произнесе скоро по този въпрос. Та ние гледаме благосклонно едно предложение, което да защитава здравето и правата на а, жените бременни или родилки или или кърмачки. Дами и господа, трябва да постигнем равновесие между основните елементи, а именно трайността на, на отпуска, правото на достъп до работно място и свободата на избор в момента, в който отпуска а, започва или приключва. И всичко това трябва да стане достатъчно гъвкаво, така че да има съвместна отговорност – Разликата между възнагражденията е другия въпрос. Действително имаше такава разлика от над 17% и Европейския съюз трябва да определи политика за избягването на тази разлика. Много жени работят, а, но техният труд не е с по-ниска цена. Напротив, и ние ще се опитаме да, консу... да не консолидираме именно една нова форма на експлоатация, което е абсолютно недопустимо. Много често на пазара на труда съществува сегрегация. Жените работят особено в определени отрасли, които не са достатъчно добре възнаградени. Точно за това държавите членки трябва да се ангажират да се борят срещу стереотипите, свързани с половете, които, за съжаление, продължават да съществуват и които пречат на жените. В областта на образованието нашата политика също ще бъде определяща. Бихме искали да постигнем този нов модел, но той изисква съвместната отговорност в упражнението на взимането на решения и в политическата област, и в економическата област, и в бизнес областите. Освен въпроса свързан с справедливостта, трябва да държим сметка и за конкурентоспособността, и за е, обучението. Действително и мъжете и жените трябва при еднаква степен на обучение да имат еднакъв шанс за достъп до определена длъжност. За това трябва да защитаваме по-голямото участие на жените в управителните съвети на фирмите, които са на борсата. Дами и господа, да се работи за равенство между мъжете и жените е задължително работа, за да се сложи край на насилието спрямо жените. Насилието е най-бруталната е, проява на неравенство – и на липса на култура. За съжаление обаче това явление е вкоренено във всички европейски общества. Това е действителност, срещу която не трябва да затваряме очи. По този начин борбата срещу този вид насилие ще бъде политически приоритет на Европейския съюз. Съгласно заключенията на Европейския съвет от март 2002 и съгласно на многобройните резолюции прияти от парламента от дълги години и съобщението на Комисията за равенството между мъже и жени. Освен това, мога да ви съобща, че работим по редакцията на проекто заключение за изкореняването на насилието спрямо жени в Европейския съюз. Ще представим тези заключения на следващия съвет ЕПСКО през месец март. Ще става въпрос за заключения, които да отчитат всички необходими фактори за ограничаване на насилието, изкореняване на насилието спрямо жените. Ще се говори за санкции и за закрила, ще се говори за помощ на пострадалите и за информираност на обществото. Всичко това ще се събере в, е, в една единна стратегия за 27-те страни, за да се изправим заедно срещу това явление, срещу което трябва да дадем отговор. Трябва да отчетем различните видове насилие срещу жените, просто защото са жени. Мисля за насилието в битовите аспекти, и също така за насилието с цел сексуална експлоатация. Това е всъщност съвременното робство, което поставя под въпрос правата на жените и на момичетата в целия свят. И понеже трябва да обобщя, дами и господа, ще споделя само някои от мерките в този проект. Ние предлагаме да създадем Европейска обсерватория по насилието срещу жените. За целта ще трябва да следим известни показатели, да съберем данни възоснова на съвместна методология, да анализираме данните, за да можем да опознаем по-добре съществените характеристики на това насилие върху жените и за да подобрим познаването на най-добрите практики в Европейския съюз, които да ни позволят да се борим срещу насилието върху жените в Европейския съюз, но и навън. И ще отчетем, разбира се, резолюцията на парламента от 2009 година по програмата от Стокхолм. Що се отнася до помощта на пострадалите от насилие, ще подчертая, че в рамките на тази Стокхолмска програма ние разчитаме на подкрепата от 12 държави членки за директива на съвета и парламента, за да установим един нов инструмент, който да е европейски мандат също насилието. В случая става въпрос за това. А, жените пострадали от насилие, това ниво на закрила, каквото каквото осигурява мандата издаден в съответната страна. Става въпрос за това отговора също това явление да бъде единен във всички държави. За това в проекто заключенията ще предложим комисията да създаде единен телефонен номер, който да е безплатен навсякъде в Европа за помощ на жертвите. В момента събираме под необходимата подкрепа за тази инициатива и вече можем да разчитаме на държави член като Австрия, Финландия, Швеция и Португалия – Дами и господа, годината 2010 ще бъде Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване. Испанското председателство има намерение да положи усилия и в тази област. По-конкретно ще направим предложение за директива за равенството на възнагражденията. Тя е в нашата програма. Но искаме да отидем отвъд областта на труда. Искаме да се борим срещу всякаква дискриминация в рамките на член 13 на договора. Испанското председателство, както и предишните председателство, от, отчита резолюцията на парламента за закрила от дискриминация по сексуални причини, по происход или по вероисповедание и по убеждения. Ние съзнаваме, че има държави членки, които още имат резерви в тази област. Съзнаваме, че в тази социална Европа, в Европа на основните права от е, Лисабонския договор и от хартата на основните права и свободи, не бихме могли да действаме по различен начин срещу дискриминацията. По происход, например. Съвета не може предварително да прецени какви ще бъдат резултатите от е, преговорите по тази директива. Но, за да обобща, искам да ви съобща и няколко прояви, които ще се състоят по време на нашето председателство. Първо ще има Европейски форум Пекин плюс 15 в Кадис на 4 и 5 февруари заедно ще мислим, т.е. правителства, е, гражданско общество, европейски институции, ще обмислим какво се е случило по време на тези 15 години възоснова на доклад, изготвен от шведското председателство. За нас ще бъде почет да посрещнем по повод този форум председателката госпожа Свенсън, както и говорителите на вашата комисия. След това на 25 и 26 март в Валенция ще има среща е, на върха неофициално на министрите е, министрите на равенството и там ще говорим именно за всички политики, които искаме да проведем в Европа в тази област и след това ще е, направим среща за по-добър свят и така ще приключа моето изказване и се надявам, че ще можем да сътрудничим заедно с вас по време на цялото полугодие на Испанското председателство. Благодаря. Сърдечни благодарности от името на нашата комисия за тази толкова интересна информация. Разбирам, че ще има интензивна работа в областта на равенството за Испанското председателство. Естествено, очакваме с нетърпение сътрудничеството между вас и нашата комисия. Няколко колеги поискаха думата за въпрос. Мисля да дам думата на няколко души едновременно, преди да се даде възможност за отговор, първо давам думата на госпожа Бауер. Моля. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rengeteg kérdésem lenne, de megpróbálok nem többet föl. Благодаря. Да, имам много въпроси, но ще се опитам да се огранича. Ще задам само да, за да има възможност и другите колеги да зададат своите въпроси. Госпожо министр, много се радваме, че имаме възможност да разговаряме с вас. Добре дошла тук и се надяваме, че това няма да е последното ни съвместно заседание. Първи ми въпрос. На няколко пъти споменахте разликите в заплатите, заплащането между мъжете и жените. Е, по какъв начин смятате по-конкретно да увеличите информираността? по този въпрос. В тази комисия приехме доклад, в който стана дума, че е необходимо да се приеме ново законодателство или най-малкото да се преразгледа ефективността на действащото законодателство. Има стандарти, които показват какво трябва да се постигне, но изглежда мерките не са достатъчно добри. Явно това, което имаме на този етап е твърде слабо. Явно трябва да се увеличи ефективността на действащото право, а може би това не е въпрос, който може да се разреши само с правни способи. Второ, документите, които ни препратихте, казвате, че трябва да се преразгледа социалната програма по какъв начин ще фигурира равенството в новата програма и е, що се отнася до е, по какви са по-конкретните мерки, които а, е, може да очакваме да предложи Испанското председателство? Благодаря, госпожо Бауер. Госпожа Томсън, моля. Øh, благодаря. И аз искам в началото да благодаря на госпожа министъра за подробното представяне на приоритетите на председателството. Тук в Комисията по правата на жените с удоволствие отбелязваме, че за испанците равнопоставеността е толкова важна. Имам също няколко въпроса, но искам да поговоря основно за политиката, свързана с борбата срещу насилието срещу жените, защото Испания е една от страните, която има най-много опит по отношение на политиките и научната дейност в тази сфера. Искам да попитам какви са а, испанските опити, какъв е опита в а, тази сфера, как действа законодателството в Испания, как може опита на Испания да се прехвърли в цяла Европа? В комисията знаете, че има хора, които искат да има европейска директива за борба с насилието срещу жените. Искаме да го предотвратим в максимална степен. Благодаря. Благодаря, госпожо Томсън. Госпожа Хименес, ако правилно разбираме, моля. Давам думата на госпожа Хименес. Моля. Sí, mm, quería agradecerle en nombre de la Comisión Mujer y en el mío propio. От името на Комисията по правата на жените бих искала да ви благодаря за това, че присъствате тук днес. От юли заех своята позиция. Тогава се боря срещу насилието срещу жените чрез множество мерки. На 19 октомври приехме проекто резолюция за Стокхолмската програма в област, за, област, за зоната на свобода, сигурност и справедливост и призвахме Испанското председателство да предвижи напред Европейската заповед за закрила за да може тя да се използва за, жертвите, за жени жертви на насилие. Искам да благодаря на председателството, че започна да движи е, нещата. Въпросът е какви инструменти ще използва Испанското председателство, така че наистина да можем да разчитаме на, на добра защита за жените, станали жертва на насилие. Мислите ли, че добре ще си сътрудничите с държавите членки в тази област и как точно смята Испанското председателство да се бори с непропорционалната заетост между двата пола. В моя регион в Андалусия има 27% безработица сред жените и жените понасят най-тежките удари на кризата защото те трябва да се грижат за семействата си. А как ще подкрепи Испанското председателство бременните жени, които губят работата си заради економическата криза и на които им е много трудно да а, комбинират семейния живот и а, работата и как Исманското председателство ще помогне на тези асоциации, които помагат жените, които искат да имат деца, но на които им е, е трудно да постигнат това. Давам думата на госпожа Боскорт. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла в нашата комисия, госпожо министър. Искам да задам един въпрос относно предложението за проект за законодателство в областта на равнопоставеното третиране. Това е един от нашите приоритети. Радвам се, че той е приоритет и за вас. То се почета и като резултат на срещата на върха в областта на равенството в Швеция преди няколко месеца. Белгия по време на тази среща на върха заяви, че по време на белгийското председателство иска да приключи работата по това предложение. Това е чудесно. В края на работата на триото обаче, чак тогава, след унгарското председателство, ще приключи тази работа. Какви са причините за забавянето? Искам да попитам какво ще направи Испанското председателство, за да може в крайна сметка да се здобием с директива за равнопоставеното третиране. Един конкретен въпрос – с този въпрос се занимавахме в продължение на година и половина тук в парламента на четири етапа разглеждахме формите на дискриминация, рели... възраст, религия и така нататък. Имаше обаче неща, които не бяха покрити като социалните придобивки, медиите, рекламите. Комисията по това време ни обеща, че през 2010 година нещата ще се коригират. Въпросът ми е, ще се случи ли това? Какви стъпки ще предприеме Испанското председателство в тази посока, за да може всички тези области да се покрият или ще трябва да изчакаме унгарското председателство, а то съвсем не е скоро. Искам да получа ясен отговор. Благодаря. Благодаря, госпожо Борсхот. Давам думата на заместник председателката, госпожа Естрела. Моля. гада, сеньор президент, сеньор министра. Благодаря, госпожо председател. Госпожа министър, и аз искам да ви приветствам в нашата комисия. И искам да ви благодаря не само за вашето изложение и за информацията, която, която ни предоставихте, но и да ви поздравя, да поздравя Испанското председателство за това, че направи равенството между мъжете и жените приоритет и, постави акцента върху насилието срещу жените. Като докладчик по разглеждането на директивата по отпуска за майчинство, ще ви задам обл... въпроси именно от тази област, въпреки че имам и други въпроси. Но именно тази област ме вълнува най-много на този етап, защото днес ще обсъждаме измененията, подадени от различните депутати по този въпрос. Моят въпрос е свързан с нещо, което вие казахте, госпожо министър. Говорихте за това, че тази директива е важна за Испанското председателство. Говорихте не само за съдържанието на тази директива, за защитата, но и за ролята на жените, за да може да, помогне, да, да помогнат кризата да се преодолее. Едно от предложенията, които аз направих, едно от иновативните предложения във връзка с този доклад, е свързан именно с въпроса за отпуска по майчинство. За съжаление, в европейското законодателство имаме единствено отпуск по майчинство в тази директива и, и само още една директива, и, а, извинете, и от, родителският отпуск е засегнат в съвсем друга директива. В Италия и Германия вече има отпуск, родителски отпуск а, и в други страни също, но на европейско равнище родителски отпуск не е предвиден. Мисля, че е необходимо да актуализираме европейското законодателство, да го модернизираме, така че да насърчим едно по-успешно съвместяване на работата с семейния живот. Много важно е, е да си е, споделям мъжете и жените наравната е е, отговорностите на семейния живот. Затова това смятам, че е важно да се включи и родителски отпуск. Благодаря, госпожо Естрела. Давам думата на господин Ромева. След господин Ромева ще дам думата на министъра, за да отговори на първата група въпроси. Сега давам думата на господин Румева, обаче, моля. Благодаря. Искам да поздравя председателството, не само в качеството му на председател, а и заради работата му, защото за първи път има министр, който се занимава с въпросите на равенството. Това трябва да бъде подчертано. Имаше министри, които понякога работеха по този въпрос, но за първи път той е приоритет. Сега, по отношение на дневния ред за следващите 6 месеца, той е доста натоварен. Подкрепям казаното от госпожа Естрела относно родителския отпуск. Много от нас подкрепят тази идея, не само защото на лице е необходимостта бащите да поемат своята отговорност, а защото трябва да има такова задължение. В директивата за майчинството родителския отпуск трябва да бъде включен, защото това ще бъде иначе друга форма на дискриминация спрямо жените. Родителския отпуск, е отпуска по бащинство, допълнение към отпуска по майчинство. Много от нас, госпожо министър, са застъпници за тази идея тук. По отношение на различните форми на дискриминация, аз съм докладчик по този въпрос. Знам, че тази тема за момента е в застой. Искаме да разберем обаче откъде идват трудностите. Искаме да разберем какви са сроковете в крайна сметка. Можем ли да проявяваме оптимизъм? Какви стъпки могат да се предприемат по време на вашето председателство? Как ние като парламент можем да ви помогнем, за да излезете от задънената улица? Трябва да разрешим този проблем. На трето място, в ситуацията на економическа криза. Ясно е, че се предприемат мерки, които да доведат до економическо възстановяване чрез конкретни планове за действие, само че имаме нужда от пречупването на нещата през призмата на равенството между половете. като се има предвид, че и у нези сектори, които трябва да бъдат водещи в процеса на възстановяването, не са особено женски сектори, ако мога така да се изразя. Как можем да окажем конкретна подкрепа на жените по отношение на възстановяването от кризата? Четвърти конкретен въпрос – какво ще кажете за индивидуализацията на пенсиите? В някои европейски страни има подобни разпоредби. Има проблем с пенсиите, които се изплащат на съпруга или на съпругата. Ще има много срещи на върха с Латинска Америка, с страните от Азия. Ще се отчита на тези срещи на върха екологичното въздействие на нещата, но ще се отчете ли равенството между половете? Въпросът е следния. В хода на преговорите сега, възможно ли е да има някакъв вид а, визуализация на аспектите на равенството между половете в рамките на споразуменията с страните от Латинска Америка, страните от Азия. Те трябва да бъдат включени в а, тези споразумения, защото иначе има сериозни проблеми. Благодаря. Ще дам думата на госпожа министъра да отговори на първата група от въпроси. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички депутати, които взеха думата. Ще се опитам да обобщя отговорите Първо по правата на служителите на заплата. Радвам се, че всички ние тук искаме да намалим разликата във възнагражденията, защото тази разлика действително е недопустима дискриминация. Всичко, което ще направим в тази област, би било добре дошло и явно ще трябва да засилим координацията и сътрудничеството, за да намалим тази разлика във възнагражденията. Сега, има основни елементи в тази област. От една страна, трябва да се установят механизми за контрол, за доброто прилагане на настоящото законодателство. За да дам пример, в Испания сме сключили споразумение с Министерство на заетостта и Министерство на равенството във връзка с осъществяването в фирмите на контрол за заличаване на тази разлика. Трябва да се борим също така и срещу разликата в медиите и в комуникацията. Какво ще направи обаче Испанското председателство в тази връзка? Това беше конкретен въпрос към мен. На неофициалното съвещание на министрите на равенството на 25 и 26 март в Валенция в Испания ще представим едно предложение за намаляване на този дисбаланс. Това предложение ще бъде предоставено на следващото белгийско председателство и това ще е една от сериозните цели в областта на равенството Именно това е и предимството на тази система на ТРИО, защото се получава приемственост и проектите могат да бъдат обезпечени стабилно от следващите председателства. Сега, що се отнася до отпуска и нивото на закрила? Тук имаме споделени цели със съвета Надяваме се, че ще има а, приемственост и след нас във връзка с тези проекти. А, в областта на закрилата на дискриминирани жени на европейско равнище ще се опитаме да въведем всички мерки, които вече са въведени в държавите членки, за да сме сигурни, че няма пространство на ненаказуемост в Европейския съюз и ако има някакви разлики в третирането на жените жертви, ще гледаме да ги заличим и закрилата трябва да бъде на еднакво равнище във всички държави членки. И като действащо председателство ще се опитаме действително да напреднем в тази област и това ще е сериозна крачка изобщо срещу насилието във връзка с е, равенството между половете. Ще работим заедно с всички министерства за равенството, с Министерствата на правосъдието, за да можем да вървим напред. За нас е ясно, че трябва да работим специфично по жертвите на насилие, свързани с разликата между половете. Питаха ме също така какво ще прави Испанското председателство в областта на насилието. В Испания бе прият закон във връзка с това насилие, свързано на разликата между половете и какъв е всъщност нашия най-голям успех. Това е просто победа на, на, на гражданството. Този закон беше прият с единодушие в нашата страна. Комисията за равенството в парламента се произнесе по този закон по време на конференция на председателите на автономните области. По време на тази конференция също имаше удушие по този въпрос. И ми се струва, че този междуинституционен консенсус показва, че а, Именно сътрудничеството и координацията в тази област са най-ефективните мерки за борбата срещу този обществен бич. Този въпрос вече излезе от частната сфера и вече заема публичното пространство. Вече не става въпрос за семейен въпрос, вече не е въпрос, който се крие в, в семейната клетка, а вече обществото се намесва и знае много добре, че всеки един от нас имаме дял от отговорността в борбата срещу е, това пагубно явление. В Испания доста напреднахме в областта на педагогиката, на възпитанието, на, в тази насока. Е, Провеждаме информиращи кампании сред младежите. И през тези последни години има съдилища, които сложиха 3000 гривни, електронни гривни за престъпниците в тази област. Така че въведохме също така и механизми за полицейска помощ за пострадалите. Така че ако жена се сблъска с такива трудности, има действащи механизми за нейната закрила. О, 1855 полицая се занимават с борбата срещу насилието, срещу лица, включително и на жени. Стотици жени са обект на закрила. Има и социални помощи, които се отпускат на пострадалите. Има звено за информация на жертвите. Те получават около 250 обаждания на ден Има 70 хиляди души, които са затворени за подобни престъпления. Искам да кажа, без разбира се да изпадам в някакво удовлетворение, прекалено удовлетворение, защото трябва да продължаваме да сме бдителни срещу това явление, но все пак искам да кажа, че през 2009 55 жени са били жертви на насилие което представлява 21 по-малко, отколкото предишната година. Това е съществено намаление. Но това означава, че има още 55 причини да, да работим в тази област упорито, но все пак има надежда и благодарение на помощта на всички, благодарение на консенсуса между политическите партии и координацията между всички институ... институции, се надяваме, че ще можем да изкореним това явление. Но действително трябва да работим за такова по-равно общество и това не може да стане без да информираме е, цялото общество и трябва да сложим нещата в една обща глобална перспектива, а не да работим на парче. Сега, що се отнася до директивата? Целта е да представим проекто заключение на съвета ЕПСКО през месец март, 8 и 9 март. Тогава ще говорим за насилието върху жените в този интегрален аспект. Ще говорим за закрила, за изолиране на, на, на престъпниците, за борба срещу насилието, създаване на обсерваторията – Зелените телефони за помощ на жените жертви на насилие. един е телефон за цяла Европа. Аз мисля, че тази мярка ще бъде решаваща в работата, която провеждаме в момента с комисията. Съвета в момента взима решение в законодателната област, възоснова на предложение на комисията. Така че съзнаваме напълно, че момента се работи за осъществимостта на хармонизацията между законодателствата на държавите членки в тази област. Ще се опитаме да съберем възможно най-много информация по това досие, за да можем да информираме възможно най-добре и участниците на а, този съвет. Ние сме а, решили твърдо това досие да бъде в сърцевината на а, нашата работа по време на нашето председателство. Говори се също за безработицата на жените. На първи етап кризата действително предизвика силна безработица сред мъжете основно, но и се каза, че безработицата на мъжете всъщност е много по-тежка, отколкото на жените. действително безработицата между декември 2008 и 2009 нарасна с 25,4% за мъжете, а с 23% за жените. А, последните ги... Така или иначе трябва да се интегрират всички въпроси, свързани с достъпа на жените до пазара на труда. Трябва да се борим срещу разликата във възнагражденията но трябва да се правят и усилия за поемането съвместно на отговорността и за споделянето на работата в социалната сфера между мъже и жени, също така споделянето в грижите за децата. Всичко това се прави в перспективата на Барселона. Трябва да се включи и целта, свързана с равенството между мъжете и жените. Що се отнася до бременните жени, мисля, че трябва да им помогнем те да останат на пазара на труда. И ще ви дам още един пример от Испания приехме закон за равенство между мъжете и жените, и бременните жени са много по-добре защитени сега срещу уволненията. Взехме мерки, и в областта на социалното осигуряване. Увеличихме и отпуските по майчество. Независимите е, работнички ги поставихме на равна нога с тези, които са на заплата. Има и усилия за помощи за деца от 0 до 3 години. Съществува цяла една политика за съвместно поемане на отговорността. Мъжете за първи път вече имат право на отпуск по бащинство, независимо от отпуска по майчинство и 80% от мъжете в Испания са бащи. За това вървим напред в областта именно на помиряването между личния живот и професионалния живот и всичко това допринася да се помогне на бременните жени. Сега, що се отнася до равното третиране, както вече казах, за действащото председателство на съвета това е съществена цел. Ние ще работим по този въпрос заедно с Белгия и Унгария. Това фигурира в програмата на нашето трио. Вярно е, че съществуват още трудности. Някои държави имат резерви, има проблеми с правното основание. Но така или иначе това не е съвсем ново. Европейския съюз е, се опитва не за първи път да се намеси в е, е, професионалната област. Има прецеденти, така че според мен ще се намери правилното правно основание, за да напреднем в тази област. Естествено не бива да навлизаме в областта на правомощията на държавите членки, що се отнася до социалното осигуряване, но искаме да се уверим, че когато основните пътища за достъп са удовлетворени, нито един европейски граждан или гражданка няма да останат изключени не е допустимо да се отговаря различно според происхода или пола, защото това са признаци за дискриминация. Ев... Европа произвежда права и свободи. Вярно е, че има трудности пред директивата. Не бива да изпадаме в максимализъм, трябва да се опитаме обаче да сближим позициите на едните и на другите и да постигнем някакъв минимум защита срещу различните видове дискриминации. Някои от тях са предвидени и в договора. Знаеме какви са трудностите и няма да се откажем. Разбира се, не можем от сега да кажем какъв ще бъде резултата от преговорите, но се надяваме, наистина да се радваме и на сътрудничеството на парламента. Вие можете много във вашите държави членки. Можете да се включите активно, за да можем да постигнем напредък и да превъзмогнем някои от е, изказаните резерви. Благодаря, госпожо министър. В списъка има още 9 колеги, които искат да се изкажат. Моля колегите да бъдат максимално кратки. Първо е ред на госпожа Клас, след това е госпожа Гарсия Перес. Госпожа Клас, моля. Благодаря много, госпожа председател. Госпожа министър, Вие изредихте огромно количество мерки. Но искам да разбера какво конкретно възнамерява да направи Испания. Госпожа Естрела вече попита за директивата за отпуска по майчинство. При второто си изказване говорихте за достъпа до пазара на труда виждам съвсем пряка връзка между директивата за майчинството, отпуска по майчинство и достъпа до пазара на труда. Трябва много да внимаваме, защото целта на защитата, на която се предоставя на майките, е да им помогне. Има и е- още един въпрос. Въпрос за отпуск по... за родителския отпуск. Така че има няколко неща. Първо, здравето на майката. Тук говорим за 20 седмици. След това говорим за отпуск по, байчи, по родителски отпуск. Извинете, за, за, за какъв период говорим тук. И накрая, достъпа на жените до пазара на труда. Как възнамерявате да включите частния сектор тук? Защото именно частния сектор създава работните места. Има различни политики на европейско равнище и трябва да включим и онези хора, които създават работните места. Споменахте и Центъра за наблюдение на насилието срещу жените. Винаги се чудя как, съм се чудила как може да работи тази институция заедно с държавите членки, защото е необходимо да се работи ефективно, за да не се припокриват различните институции в своите задачи. Също така в Нью Йорк ще се проведе конференция Пекин плюс 15 и смятате ли, че е добре да, не смятате ли, че е добре да определим кои са основните приоритети за Европейския съюз там? Може би е добре а, вие по-конкретно да наблегнете на въпроса за жените в положение на кризи, например жените в Хаити. Преди да дам думата на госпожа Гарсия Перес, искам да кажа на колегите, че нашата гостенка трябва да си тръгне в 4.30. Трябва да имаме възможност да чуем нейните отговори. Имайте това правит, госпожа Гарсия Перес. Благодаря, госпожо. Ще бъда съвсем кратка. Трябва естествено да се възползвам от възможността и да благодаря на госпожа министра за това, че е наш гостенка днес. Вашето присъствие е изключително важно. Искам да ви благодаря за цялата работа, която се готвите да извършите ако някой смята, че не сте достатъчно амбициозни, ако някой смята, че няма какво да се свърши в областта на равенството между половете, тези хора просто се заблуждават. Всъщност 52% от населението на Земята са жени и жените са изправени пред сериозни трудности. Чухме конкретна дата относно работата срещу насилието срещу жените. Чухме конкретни данни за това как се справяте с, с това насилие. Искам да разбера дали обсерваторията ще използва общи инструмент, инструменти, които ние да използваме в цяла Европа в борбата срещу насилието срещу жените. Господин Тарабела, имате думата. Благодаря, госпожо председател и госпожо министър. Струва ми се, че хубавицата от Кадикс е само персонаж от оперета, а сега ми се струва, че тя е съвсем реална и сега ще мога да издам въпроси. На... Говорихте за правото на работа и проблема с насилието. Искам да поздравя Испанското правителство за действията, проведени до сега за борбата срещу неравенството, защото действително тези мерки са примерни в Европа и е, вашето председателство е добре дошло. Сега, след 20 минути, т.е. когато вие си тръгнете, ще гласуваме два доклада, сред които и моя, и там аз предлагам създаването на година за борба срещу всякакви видове неравенство. Няколко пъти парламента се опитва да запише такава година, но комисията се отказваше и до сега сме без отговор по този въпрос. Затова искам да знам дали във вашата програма вие бихте могли да подкрепите създаването на подобна година защото говорихте за настоящата година за борба срещу бедността. Знаем много добре, че не можем да решим проблемите с създаването на една специфична година, но поне можем да информираме във връзка с проблемите. За това ви моля, госпожо министр, да подкрепите тази инициатива. Благодаря. Так, Благодаря. Думата има госпожа Ернст. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Ich glaube, uns wird nicht langweilig. Благодаря много, госпожо министр. Със сигурност няма да ви е скучно в нашата комисия. Ние очакваме с голямо нетърпение работата си с вас. Има няколко важни въпроси, свързани с е, равенството. Единият въпрос е свързан с разликите в заплащането, в заплатите между мъжете и жените. Някои хора смятат, че равенството в това отношение е, е доброволен въпрос. Просто зависи от добрата воля на и на властите, и на бизнеса. Но аз искам да ви задам няколко въпроса. Първо, по отношение на разликата в заплащането, до каква степен вашите предложения ще бъдат задължителни за държавите членки? Обмисляте ли санкции? До каква степен ще бъдат обвързани с тези мерки държавните и частни предприятия? Чухме е, коментари за Германия по този въпрос. Второ, отново задължителността на мерките. Говорим за участието на жените в различни управителни органи. Какво по-конкретно смятате да направите? Обикновено бордовете са места, където мъжете хич не искат да отстъпват местата си на жените. И така, смятате ли да направите нещо конкретно по тази въпрос? Благодаря, госпожа Билбао. Благодаря, госпожо министър, за поясненията, за това, че приемате че в целия Европейски съюз трябва да има равенство между мъжете и между жените. Много от въпросите, които исках да задам, вече бяха зададени и получиха своя отговор. Когато говорите обаче за Европейска заповед за закрила, трябва да се отбележи, че насилието срещу жените просто е един по-тесен резултат от дискриминацията като цяло. Искам да попитам, ще има ли възможност да се приемат едни и същи протоколи във всяка една държава членка? В страната на баските приехме протокол и закон за равенството. В него се говори и за справяне с насилието. Имаме много различни вторични нормативни актове в тази област. Имаме съдебни решения, които представляват добра основа. Искам да попитам по отношение на европейската заповед за закрила, дали тя ще бъде приложена по един и същи начин – във всички страни. Освен това, по отношение на повишаването на осведомеността, ще включите ли мъже в тази кампания? В страната на баските имаме подобни е, кампании. Е, приехме един манифест за равенството. Между половете 10 000 мъже подписаха този манифест. Предвиждате ли да има нещо подобно на ниво Европейски съюз? Мисля, че ще е изключително важно да се работи с медиите. Всеки ден виждаме снимки, включително снимки от Европейския парламент, включително снимки от държавите членки, които са доста мъжки по своя характер мачистки. Сякаш парламента, например, е съставен само от мъже евродепутати. Как ще се промени тази тенденция? Работите ли за да има някакъв вид специален омбудсман, например, в Испания? Имаме специален омбудсман, който се занимава с жалби от частен характер. В публичната сфера има достатъчно закрила за жените, но в частната сфера няма достатъчно добра закрила, така че ние предприемаме наказателни мерки и по отношение на частните компании. Ще се направи ли нещо подобно в Европа? Благодаря, госпожа Пападополос. Госпожо министър, добре дошла. Желая ви всичко най-хубаво за Испанското председателство. Вече години си говорим за равенството между мъже и жени. Аз бих е, искала да е, задам следния въпрос. Имаше една германска инициатива която наричахме gender budgeting, т.е. бюджетиране на въпросите за равенството между мъже и жени. Искам да знам дали а, Испания ще продължи а, подобни инициативи, за да можем да действаме действително срещу това явление. Второ, съвета на Европа стартира през 2000 2008 година една доста успешна кампания в сътрудничество с всички парламенти за превенция и репресия на насилието. Питам се дали не можем да се възползваме от доклада на Съвета на Европа и от опита на Съвета на Европа защото можем да се основем на една европейска диагноза и след това вече да се насочим към необходимите действия и необходимите стратегии, които ще могат да се справят с проблема. Иначе оставаме на теоретично ниво, така както дълги години насам, без наистина да действаме конкретно. Аз бих искала да ми се предложат по-конкретни действия. Мисля по-специално за, именно за джендър бюджетинг, бюджетирането на тези въпроси. Благодаря. Следващия оратор. Сеньора министро, анке... Е- Благодаря, госпожа председател. Госпожа министър. Въпросът, който исках да ви задам, вече беше зададен от е, господин Тарабела. Но исках да подчертая все пак е, и един друг въпрос. Разбира се, нещата трябва да се приоритизират. Но исках да ви попитам какво мислите по въпроса за идеята да има Европейска година, е, така, за информиране на хората за насилието срещу жените. Имаше среща на Г8 на тема жените, организиран от министър Картания от Италия. Следва срещата на жените в Нью Йорк. И а, отново се присъединявам към а, въпроса на господин Тарабела. Нека и аз да, се, а, да ви приветствам тук, да ви поздравя. И да ви кажа, че вашето присъствие тук подчертава значението на Европейския парламент в тази област. Бих казала е повече, но трябва да бъда кратка. Госпожа Заборска. Благодаря, госпожа Заборска. Благодаря. Добре дошла, госпожо министър, в нашата комисия. Един съвсем кратък и конкретен въпрос. Както вече чухме, в интерес на работата на Испанското председателство е да се приеме директива за защитата и безопасността, както и за здравеопазването на бременните жени и работничките, родилки или кърмачки. Има някои разлики между различните политически групи в парламента в това отношение. Става въпрос най-вече за родителския отпуск. ЕМП подкрепя включването на бащата в а, грижите за детето. Ние смятаме обаче, че отпуска на бащата трябва да бъде част от една отделна директива. Искам да разбера каква ще е позицията на Испанското председателство по време на преговорите в съвета. Знам, че въпросът хич не е лесен за разрешаване, затова ви желая много успех. Благодаря госпожо Заборска. Давам думата на госпожа министъра отново, за да отговори на тези въпроси, които демонстрират нашата ангажираност. Моля. está encendida. Gracias por todas las aportaciones. Comenzaré por el final, con la posición española con respecto. Благодаря за тези коментари. Позицията на Испания спрямо директивата за майчинството, въпреки че споменах вече за това по време на встъпителните ми думи, надяваме се, че ще постигнем споразумение. Всъщност това е важното. Да постигнем консенсус трябва да приемем тази директива. Това е една от целите на действащото председателство. За нас тази директива трябва да бъде добре балансирана. Трябва да отчете действителността в европейското общество. Равновесието между от една страна продължителността на отпуската, интензивността на отпуската и възнаграждението. И мерките трябва да имат положително въздействие върху здравето на майката върху възстановяването на майката, както и върху правната сигурност, върху интеграцията и след това на пазара на труда. Трябва да има гаранции, значи, за здравето, без това обаче да предизвиква някакви трудности, когато се върне на пазара на труда. И трябва да се възползваме от тази директива също така, за да насърчим помиряването между личен живот и професионален живот, съвместяването им. Мисля, че трябва да сме гъвкави в подхода ни към тази директива и да настоим на съвместната отговорност, поета едновременно от мъже и жени. Испанското председателство на съвета ще засили нивото си на сътрудничество с комисията и с парламента, за да се хармонизира нивото на закрила на бременните жени, на жените, родилки и кърмачки. Във всеки случай, очакваме в момента становищата на вашата комисия и комисията по заетостта и социалните работи и резултатите от гласуването. Вследствие на това гласуване ще се опитаме да хармонизираме нещата. Както вече ви казах, това е приоритет за Испанското председателство. Бихме предпочели, разбира се, да работим по този въпрос по-рано, но предпочетахме да изчакаме становището на парламента, именно за да уважим Европейския парламент. Сега, по въпроса за обсерваторията. Казах ви какво имаме намерение да направим сега. Ние не можем, не искаме да създаваме нов орган или нова нова структура. Става въпрос по-скоро за нещо функционално, което да ни помогне да събираме данни по хомогенен начин, да получим сравними данни, да установим показатели, за да подготвим една база данни на добрите практики, за да разберем точно какво е положението от здравна гледна точка, от социална гледна точка, да видим нещата от е, е, как са в полиции, полицията, в правосъдието цялата тази информация просто да ни помогне да обменяме между държавите членки, а за целта трябва да подготвим тези общи показатели. И така тези показатели да бъдат общи за цялото европейско общество. За да намерим и общ отговор на общия проблем. Мисля, че е много важно да разчитаме на определен инструмент, който да ни даде статистика, данни, който да ни позволи да а, сравняваме хомогенни неща и хомогенна информация от всички държави членки. Сега, по въпроса на господин Тарабела, няма да се впускам в подробности. Това, което и казахте в началото на вашето изказване, благодаря за комплимента. Но във връзка и с това, което каза госпожа Матера, съвета направи декларация във връзка с програмата Дафне 2 и се каза, че парламента и съвета трябва да приканят комисията да създаде евентуална инициатива за година срещу насилието, срещу жените и децата. Тоест малко по-широко е, не е само също жените. Но ви припомням, че съвета не може да вземе решение. Законодателната област трябва да стане възоснова на предложение на комисията. Знам, че разполагаме с много малко време, затова ще се опитам да заключа, но пък не ми се иска да не отговоря на някои от въпросите. Що се отнася до присъствието на жените на равнище взимане на решение? Зададе се такъв въпрос. Какво мисля аз? Това е въпрос на справедливост, действително, но и въпрос на ефективност и на конкурентоспособност и на рентабилност. Важно е да се гледа на нещата така, защото 60% от вишистите в Европа са жени. Те много често имат по-добри резултати в университета, отколкото мъжете, а в крайна сметка на пазара на труда това не се открива. Нито на пазара на труда, нито в изграждането на кариерата, веднъж когато са поступили вече на работа. Има само 13% жени в фирмите, които са на борсата и само един член от 10 в управителните съвети на тези фирми. Всички доклади, всички изследвания показват, че това е недостатъчно ефективно. Казва се, че фирмите, където има повече жени в управителните съвети, са с 42% по-рентабилни в продажбите си, 66% по-рентабилни за инвестирания капитал – Ясно е, че всичко това има последствия върху рентабилността, върху ефективността на работата. Така че е ясно, че трябва да се борим за по-силно присъствие на жените в органите, взимащи решения. Това е абсолютно необходимо. И Испанското председателство желае равенството да бъде една основна съществена ценност в Европа. И това ще се постигне чрез присъствието на жените в управителните съвети. Ще има неформален съвет в Кадикс преди форума за Пекин плюс 15. И нашата цел ще бъде да дискутираме точно тези въпроси и да се опитаме да премахнем всички пречки, пред жените, които искат да участват на всички равнища на взимане на решение. И в политическия живот, и в економическия живот. И за да заключа, бих искала да спомена няколко думи за стереотипите, защото някой тук също повдигна темата. Ще има заседание на експерти на 31 май в Мадрид. Това заседание ще има за тема стереотипите, свързани с ролята на жените в медиите. Това е съществен въпрос и за унгарското председателство. Нека да кажа, че системата на, на тройното председателство е много важна, за да можем действително да осигурим приемственост на проектите. Сега, що се отнася до бюджетирането, за което споменахте, да, ще говорим и за това по време на това неформално заседание в Валенция. Мислим, че е важно да приложим опита, който натрупихме в Испания, защото всички закони при нас предвиждат оценки на въздействието през 2009 го направихме и за проекта на национален бюджет. За нас е абсолютно необходимо, за да вървим напред по пътя на равенството между половете. Това са приоритетите на нашето правителство и така ще можем да наблегнем по тези въпроси, по които според мен трябва да да работим малко по-засилено и да отделим повече ресурси. Сега, що се отнася до информационните технологии? Ще говоря по-скоро по въпроса за ситуацията в Хаити. Обедена съм, че ще успеем да покажем колко сме ангажирани пред страните, които страдат. Обикновено именно жените страдат най-много. Так, смятам, че и вашата комисия трябва да изиграе съществена роля. Ще продължим да работим и да полагаме всички усилия Днес в Мореал се състои среща по този въпрос и наистина се надявам, че ще можем да работим и за настоящето, и за бъдещето. Като европейски граждани, за мен това е много важно. Мисля, че отговорих почти на всички въпроси. Сърдечни благодарности, госпожо министър за тези конкретни и подробни отговори. Благодаря ви за ангажимента, който проявявате по въпросите на равенството. От името на нашата комисия желаем на Испанското председателство всичко най-добро по отношение на придаването на по-голяма важност на въпросите на равенството. Отново сърдечни благодарности, успех с работата! Преминаваме нататък по дневния ред. Предвидихме да започнем гласуването малко по-рано, само че дискусията се оказа изключително интересна. Сега започваме точка 5 освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, общ бюджет на ЕО, раздел 3 комисия. Докладчик от името на нашата комисия е госпожа Бауер. Има ли госпожа Бауер да ни каже нещо преди да започнем гласуването? Имате думата, госпожо Бауер. Köszönöm szépen a szót. Е, Annyit mondanék csak, hogy nem jött semmilyen módosító javaslat. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа единствено, че няма внесени изменения. Няма какво друго да кажа. Благодаря, госпожо Бауер. Готови ли са колегите да започнат гласуването? Става въпрос за освобождаването от отговорност, общия бюджет, Искам да попитам дали можем да гласуваме амблок за тези изменения, които са внесени. Няма възражения. Започваме гласуването. Ще се опитам да водя гласуването на английски. Извинявам се за лошия ми английски, но не искам да има неразбирателства. Ако има нещо, което не става ясно, ще се опитам да поясня. Opinion, uh, Гласуваме сега по измененията на госпожа Бауер за, против, въздържали се, приема се. Поздравления! Сега ще гласуваме по електронен път за доклада в целия му вид. Гласувайте, моля. Ще изчакаме секунда. Всички ли гласуваха? Сега всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. 22 гласа за. Поздравление, госпожо Бауер. Следващия доклад, по който ще гласуваме, са две устни запитвания, свързани с Пекин плюс 15. Искам да попитам дали можем да ги гласуваме едновременно. Става въпрос за въпроса към комисията и въпроса към съвета. Може ли да ги гласуваме заедно? Няма възражения. За? Изменение номер 7, извинявам се. Значи предложение за резолюция и устни запитвания. Гласуваме сега за въпроси с искане за устен отговор. За, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към резолюцията Пекин плюс 15.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 Гласувайте, моля. 18. Гласуването приключи. Гласували 23-ма.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 Vote is closed. Гласуването приключи. 13 гласа за, 12 против. Значи приема се. Изменение номер 1 за, против, въздържали се, приема се. Номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4. Гласувайте за изменение 4. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега изменение номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се номер 5 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Гласувайте, моля. Close. Гласуването приключи. Двадесет един гласа за, един глас против, трима въздържали се, приема се. Можем да се поздравим взаимно за извършената работа. Преминаваме към следващата точка. Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз 2009 година. Давам думата на докладчика от името на комисията, господин Тарабела. Моля. Съвсем накратко, госпожо председател. Бих искал, въпреки че много време отделихме на този доклад, за да постигнем компромис, да прилика вниманието и върху четири компромисни изменения. Всъщност, с огромно удоволствие, заедно с госпожа Люлин като докладчик в Сянка, работихме всъщност по два доклада и другия доклад а, беше за етикетирането и за храните и за това не успях да направя заседанието за този доклад. Но все пак другия мина. Искам да благодаря на всички колеги и специално докладчика в Сянка. Всички колеги, които направиха изменения, които се поинтересуваха от доклада и да приветствам чудесния дух, в който всичко това се случи. Затова не можах да направя това заседание за търсене на компромиси. Успяхме само да предложим четири такива е, компромисни изменения и за това сега директно гласуването. Благодаря. Благодаря, господин Тарабела. Няма да обсъждаме темата на дълго и на широко. Четири кратки изказвания. Госпожа Люлинг. Не знам в крайна сметка защо единия доклад трябваше да преобладава пред другия, обаче искам да кажа, че доклада на господин Тарабела е много важен. И мисля, че не трябва да го превръщаме в нещо нечетливо, като включим всякакви е, съображения и какво ли не е още, също които не се обявяваме, обаче които така оттежняват текста, че той просто става нечетлив. Затова се възползвам от е, повода също така да кажа, че има много подробности, които нямат нищо общо с текста. Направила съм списък на всички тези подробности и съм внесла такива изменения, които да премахнат тези елементи, които ни се струват несъществени за доклада. Мисля, че той трябва да се съсредоточи върху основното и да остане четлив. Това е. По тази причина ви представям този списък на гласувания. Това е в интерес на господин Тарабела, защото не ми се иска неговия доклад да бъде пренатоварен. Знаете много добре, че подобни доклади доста често претърпяват корабокрушение. Благодаря. Благодаря, госпожа Заборска. Благодаря, госпожо председател. Искам да оттегля изменение 44. То участва в доклада, доклада за борба с дискриминацията срещу мъжете и жените. Оттеглям изменение 44. Благодаря госпожа Яна Кодакис. Мисис Яна Кодакис. Госпожа Яна Кодакис. Благодаря. Този доклад е много важен. Говорим за равното заплащане, не дискриминация на работното място, равнопоставеност между мъжете и жените по отношение на техните права. Всички тези неща са много важни за нас, но включването на репродуктивното здраве и на сексуалното здраве в този доклад е неподходящо. Смятам, че това е сфера, в която водещи са националните правителства. Ако включим тези въпроси в доклада, тогава подценяваме другите въпроси. Изглежда просто, че сме написали един списък на най-добрите си пожелания, който накрая няма да ни докара до никъде. Така че се чудя как ще продължим. Благодаря, госпожа Корнелисен, моля. Благодаря, госпожо председател. Здравейте! На първо място е, искам да кажа, че е чудесно да се обсъждат такива въпроси с такъв привлекателен докладчик. Шегувам се. Първоначалният доклад беше много добър, много елементи се включвах в него, но такава е същността на доклада. Може на някои места нещата да се позасилят малко като формулировка. Това е целта на нашите изменения. Искам да поговоря по три въпроса, съвсем накратко. На първо място, плановете за възстановяване от кризата. Леко съм очудена, че докладчик гласува против моето изменение 46. в което се казва, че плановете за економическо възстановяване на Европейския съюз и на много държави членки в частност се концентрират върху сектори, в които мъжете традиционно доминират. Европейския фонд за глобализацията е един подобен случай. Всъщност 90% от средствата в този фонд отиват за мъжете. Само 10% в най-добрия случай отиват за жените. Не искам да кажа, че мъжете, които губят работата си, не би трябвало да бъдат подпомагани от държавите членки, от Европейския съюз. По-скоро искам да кажа, че трябва да сме готови да приемем шансовете, които кризата ни предлага, да насърчим заетостта на жените. Надявам се, че докладчика ще промени мнението си, ще приемем моето изменение 46, а второто ми изказване е свързано с ролята на жените в взимането на решения. Очудвам се, че повечето хора смятат, че въпросът е важен, но някои не приемат конкретни стъпки. Аз работя по темата за равенството на жените вече 20 години, откакто бях на 17. Последните 20 години винаги се говори за това. И всъщност единствения напредък е постигнат в Норвегия. Мисля, че трябва да следваме норвежкия пример. Често аргументите против казват, че това не е справедливо, че е обидно за жените. Всъщност не става въпрос за мярка, която ще се прилага винаги. Тя е временна мярка. Всъщност миналата седмица се срещнах с едни представители Всъщност повечето бяха изпълнителни директори и на пенсионни фондове и те ме помолиха да налея кафето само защото бях единствената жена там. По 94, моето изменение 91 на София Индвелт, жените в Европейската комисия, искам да изразя своята подкрепа. И накрая Подкрепям изменение 91 от АЛДЕ. Само не разбирам какво против имат АЛДЕ, хартата за правата на жените. Разбирам защо ЕМП е против. Мислех, че АЛДЕ обаче ще за някои допълнителни инструменти за гарантиране на равенство между половете. Може би представителите на АЛДЕ могат да ме осветлят. Благодаря, госпожо Корнелисен. Преди да дам думата за заключителни коментари на господин Тарабела. Искам да кажа, че предполагам, че в крайна сметка не сте сервирали кафе на мъжете изпълнителни директор на пенсионни фондове. Те сами си сипали кафето. Сега давам думата на господин Тарабела. Моля. Е, е, Исках да благодаря на изказалите се. И веднага по същество. По 94 и 91 искам да я успокоя, че аз съм за. Сега, за 46 ще проява гъвкавост, защото съм подложен на натиск в моята група. Доста колеги ми казват, хубаво е, хубаво е изменението. Трябва да се признае, че живеем в реална економика. И Ако искаме да възстановим економическата машина, това ще стане в тежките отрасли, просто заради сексистските стереотипи и действително, с които трябва да се борим. Вярно е, че трябва да се борим, но това е действителността. Отраслите, свързани с тежката промишленост, ще трябва да се възстановят. С релсите, например. Сега вярно е, че мъжете бяха най-силна причина за за безработица, за, пострадаха от безработица, точно защото тези отрасли пострадаха. А след това вече имаше последствия върху други отрасли, социалните отрасли и така нататък, където именно жените бяха засегнати. И ако искаме да възстановим нещата, трябва да започнем именно с тежката машина. Точно по тази причина не искам да приема 46. Да, действително, вие съжалявате, че плановете за възстановяване са свързани по-скоро с възстановяване на работните места за мъжете. Да, вярно е, но това е просто неминуемо. Това е економическата действителност. Тя ни диктува това. Разбира се, че не съм против. Аз много бих искал в един идеален свят а, да има толкова заварчици и жени, колкото заварчици мъже. Обаче това не е действителността. Така че е, не смятам, че вашето изменение е лошо. Напротив, то е чудесно в един идеален свят. Много бих искал да е, го подкрепя, но за съжаление действителността е друга. Точно за това не го приемам. Просто се сблъскваме с друга реалност. Благодаря, господин Тарабела. Няма други желащи да се изкажат. А, госпожа Фигерейдо, моля. Президент. Благодаря, госпожо. Аз не бях поискала думата, но като чух разискванията, реших, че трябва да се изкажа. Вярно е, че в началото повечето работни места бяха в сфери, в които работят мъже, това обаче вече не е вярно. Последните данни от Евростат показват, че безработицата сред жените е по-голяма вече. Мисля, че си заслужава да разгледаме това изменение. Трябва да гласуваме по него и да отделим специално внимание на женската безработица – Смятам, че има страни, освен това, в които безработицата сред жените е много по-висока. Не говоря за броя жени, които не са заети, тъй като много често в повечето страни мъжете като брой са по повече включени в трудовия живот. Говоря за проценти. Когато говорим за осреднени проценти, в Европейския съюз има повече безработни жени. По този показател в началото на кризата повече мъже загубиха работата си, но сега вече не е така. Един коментар от госпожа Гимай сега. искам да поясня. Значи в началото, в първата част на кризата, много мъже загубиха работата си, защото ставаше въпрос за фалити в автомобилния, в строителния сектор. Втората част на кризата засегна жените, защото те най-често работят на непълно работно време, не са достатъчно защитени на трудовия пазар. Мисля си, че кризата все още оказва влияние върху е, безработицата сред жените. Искам да подчертая това. Благодаря госпожа Гемай. Дебат приключи, можем да започнем гласуването. Сега ще гласуваме.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 електронно гласуване. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Резултата 12 за, 15 против. Отхвърля се. Сега отиваме на 69 за, против, въздържали се, приема се, 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72. Ако те са идентични, можем да гласуваме анблок от 72 до 76. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 77. Не се гласува. Отиваме на 78. Две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Да проверим? Добре. Втората част на изменение 78. Електронно гласуване. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. 12 гласа за, 15 против. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно гласуване. Изменение 91. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се 15 гласа за, 12 против.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 104 отпада. Сто четири. Гласуваме за, против, въздържали се. Приема се 103, отпада. 105 за, против, въздържали се. Приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107. 108, 109, те са идентични, ще гласуваме заедно. За трите, за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре, електронно гласуване. Изменя 107, 108, 109. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Отхвърля се. 7 гласа за, 18 против. Един глас въздържал се. Изменение 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим и това. Добре. 110 електронно гласуване. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Не е приключило, така ли?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 Номер 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 12. За. За. Започваме с за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега имаме компромис номер едно. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 на две части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Електронно гласуване, изменение 21. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. 13 гласа за, 14 против. Отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, за, естествено, моля да ми простите. За 24. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 2. За. Против въздържали се, приема се. Двадесет и двадесет отпадат. Отиваме на 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Не отпада. Не. Това е допълнение. Моля да гласувате. 29. 29 за, против, въздържали се, приема се. Номер 30 за, против, въздържали се, приема се. Номер 31 за, против, приема се. 32 на две части. Първата част за, против,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 въздържали се, приема се. 36 отпада, компромис номер 4, за, против, въздържали се, приема се. 37 отпада, отиваме на 38 и 39. Можем да гласуваме unblock, за, против, въздържали се, се Отхвърлят се. Гласуваме изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42. Да проверим. Да проверим. Добре. Електронно гласуване по 41. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. 9 гласа за, 15 против, 3 въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 е оттеглено. Сега гласуваме вече за целия доклад. Електронно гласувайте, моля. Гласуването приключи. 15 гласа за, 5 гласа против, 7 въздържали се. Поздравления, господин Тарабела. Поздравления за докладчиците в Сянка и за нашата комисия. Благодаря ви за доброто сътрудничество по време на гласуването. Преминаваме нататък към точка 9. Доклад към Комисията по обществено здраве. Става въпрос за съобщението на Комисията относно действие срещу рака, европейско партньорство. Днес ще разгледаме проектостановището. Отговорният докладчик от името на комисията е госпожа Томсън. Давам думата на госпожа Томсен. Моля. Имате думата, госпожо Томсен. Госпожо Томсен. think it's very good you also engaged, but the floor is yours now, yes. Mrs. Uh, Thompson. Би било добре да участвате. Имате думата. Um, Благодаря, госпожо председател. We have this, um report on uh, cancer in Europe. And what is very interesting for us is cancer is a very serious... Този доклад е доклад за рака в Европа и трябва да сме много сериозни. Ракът е сериозна заплаха и за мъжете, и за жените в Европейския съюз, но най-често срещаните типове рак се, се различават в зависимост от пола на човека. Най-много жени са застрашени от рак – на гърдата, на шийката на матката, на вагината, на яичниците и на, и на фалопиевите тръби. Много жени са засегнати от този проблем. 275 хиляди жени установяват, че са болни от рак в Европа всяка година. Включително и млади жени. Много има съобщение на, съобщението на комисията за този въпрос е важен, но има важни елементи, свързани с борбата а, с рака, които не са споменати. Първо, 100% от жените трябва да а, се подлагат на преглед за рак на гърдата, рак на шийката на матката. И това е много важен въпрос, ако искаме да напреднем в борбата срещу рака. Също така е много важно да се правят научни изследвания, които между въпросите за равнопоставеността между половете и рака. Мисля, че такъв тип изследвания са необходими. Благодаря, госпожа Томсън. Сега дам думата на госпожа Лиотар. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil ook heel graag mevrouw Thompson bedanken, want ik denk dat... Благодаря много, госпожа председател. И аз искам да благодаря на госпожа Томпсън, защото смятам, че тя е изготвила един много добър а, е, текст. Знам, че има ограничение 1500 е, думи а, и е много трудно в толкова малко думи да се каже всичко, което искаме да кажем. Съгласна съм с а, предложеното от нея, но искам да направя няколко допълнения, а, които мога да добавя като изменения. Първо, превенцията и ранното установяване е, на рака. Научните изследвания показват, че има големи разлики между различни типове рак. Има, различни, има определени а, е, видове рак, които са по-често срещани сред а, е, жените иммигранти от други континенти. Ето, например, рака на шийката на матката е много по-често срещан сред а, е, жените а, от Индия и Китай. Също така искам да ви обърна внимание върху превенцията, що се отнася до по-възрастните жени. Знаем, че населението застарява и че ракът възниква много по-често при по-възрастните. Затова е необходимо за по-възрастните жени да предвидим и повече редовни прегледи. Изглежда също така, че що се отнася до някои религиозни групи или а, хора от а, определени зони, например Малта, а, има много жени, при които а, просто няма възможност за превенция. Трябва да се намери някакво решение, за да може тези, тези жени да не са изключени от програмите за превенция. Също така, когато говорим за, ранно, за ранна детекция, установяваме, че някои техники за детекция имат са недостатъчно надежни. Когато говорим за 100% скрининг, трябва да си даваме сметка, че това а, може да а, доведе и до допълнителни проблеми. А има и, и за това е добре да обмислим и нови типове а, прегледи. Нови, новото поколение на фармацевтичните продукти за превенция на рака са, е твърде скъпо и мисля, че не е допустимо само най-богатите да могат да се ги позволят. А, да не говорим, че много повече жени живеят в бедност, отколкото мъже. А, и е трудно те да излязат от бедността, а, така че ня, не, не би трябвало да ограничаваме техният достъп до този тип лекарства. Благодаря, госпожа Лиотар. Госпожа Палия Дели. Е, е благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към нашата докладчица. В съобщението на комисията предвижда ли се нещо във връзка с научните изследвания? Или се говори за някои научни констатации? Не трябва ли в такъв случай да предвидим подкрепа на някои от изследователските центрове. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Овия. Tänan, proua esimees. Благодаря, госпожа председател. Съобщението на комисията наистина заслужава похвала. Много е добре това, че госпожа Томсън от нашата комисия е изготвила едно становище. Подчертавам тук особено значението на изборяването на причините за възникване на рака. Но що се отнася до информацията, разпространяването на информация има една ключова дума, която фигурира в текста на комисията. А, и тя е партньорство. Ако говорим за партньорство, трябва да ангажираме всички заинтересовани групи и то активно. Експертите в областта на здравето, а, трябва да участват. И е много важно днес, ако говорим до, за достъпа до информация по отношение на лечението и превенцията, да си даваме сметка, че има разлики между различните държави членки. И все пак а, трябва всички жени да имат равен достъп към информация, превенция и лечение. Така че това са елементите, които трябва да бъдат подчертени в нашия текст. Що се отнася до 2013 година и плана за осигуряване на 100% скрининг, мисля, че това е твърде амбициозно. А, хубава цел е, но трябва да сме реалисти. А, живеем във време на економическа криза и трябва да се запитаме, ще имат ли възможност държавите членки да изпълнят а, такава задача само за 3 години, особено ако поставяме крайен срок 2013 година. Може би е добре по-скоро да поискаме една подробна стратегия и доклад за напредъка през януари, защото това е много важна тема. Благодаря. Благодаря, госпожо Овир. Давам думата на госпожа Томсън. Е, det handler jo om, og øh, det, handler jo om, øh, vil jeg sige til fru som... Да. Нека да започна с последния коментар на госпожа Овир. Тук става дума за това да направим така, че да не умират толкова много жени от рак. 250 хиляди жени заболяват от рак всяка година и трябва да направим нещо по въпроса. В Дания е, става съвсем ясно, че тук не говорим само за различните възможности за лечение – а че от регион до регион нещата са изключително различни. Ако няма възможности за скрининг в вашия регион, вие едва ли ще пътувате до големия град специално, за да си направите преглед. Просто жените не го правят. Така че ако искаме да има регулярни прегледи с цел превенция, трябва да има възможност за това на място. Разбира се, има жени, които са готови да извървят на пътя. И до по-далечно трябва да се предостави такава възможност. Също така съм напълно съгласна, че трябва заинтересованите групи да се включат. Но когато става дума за това комисията, че комисията подкрепя тези дейности, мисля, че и ние можем да ги подкрепим. Има и много различни въпроси, свързани с вътрешния пазар, от които можем да извлечем плюсове в Европа. Разбира се, ако една жена вече е болна от рак, това вече влушава нещата и е, се отразява отрицателно на нейната годност за заетост. Що се отнася до факта, че, някои, е, че жените от Индия и Китай, а, както и жените от Латинска Америка, а, са заболяват от различни видове рак с по-голяма частота, може би това е едно добро обяснение. Госпожа Заборски. Благодаря. Извинявам се за това, че се изказвам след докладчика, докладчика но искам да направя два кратки коментара. Може би е добре заедно с Европейската комисия да обмислим възможностите за използване на фондовете на Европейския съюз, на средствата на Европейския съюз, не само за научни изследвания, но и за превенция и лечение. Защото когато говорим за економическата криза, казваме, че държавите нямат достатъчно средства на разположение, включително и за тази област. Но мисля, че Европейският съюз трябва да си определи ясно приоритетите за това в какво ще инвестира и за какво ще предостави средства. Смятам, че борбата с рака трябва да е един от приоритетите. Госпожо докладчик, искам да ви подкрепя по отношение на точка първа, в която говорите за повече научни изследвания по отношение на връзката между рака и разликите между половете. Но все пак е, трябва да говорим повече за превенцията, не само за а, опасните вещества и, и тяхното присъствие в околната среда. Мисля, че европейските граждани няма да а, го вземат на сериозно, защото те някак си вярват, че това не ги засяга. Ако назовем нещата с конкретните им имена, европейските граждани ще могат по-лесно да се справят с превенцията и ще си дават много по-ясна сметка кои вещества и въобще какво като цяло им се отразява отрицателно. Благодаря, госпожо Заборска. Давам думата на докладчика отново, госпожа Томсен. Напълно подкрепям госпожа Заборска по отношение на Европейския фонд за предотвратяване, защото има разходи, които трябва да се поемат, ако в крайна сметка парите се изплащат под формата на болнични, това ще струва на обществото много повече. По отношение на предотвратяването е интересно, че има връзка между късното раждане и между рака на гърдата. Колкото по-рано ражда една жена, толкова по-малка вероятността да хване рак на гърдата, но много трудно да се ражда днес на ранна възраст в това общество. Има е, очевидна връзка между двете обаче в Европа. Благодаря. Е, Благодаря. Нека да погледнем сроковете сега. Крайния срок за измененията 2 февруари 12 часа гласуване в комисията 23 февруари в комисията по околна среда ще се гласува на 16 март в пленарна зала очакваме да се гласува през април. Това е срока, това са графиците. Мисля, че можем да ги приемем. Следващата точка от дневния ред е доклад на госпожа Естрела. Време е да обсъдим измененията към становището на госпожа Естрела относно подобряване на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки. Този доклад вече сме го обсъждали в комисията. Както колегите със сигурност си спомнят, доклада ни беше върнат от пленарна зала – през юли 2009 година госпожа Естрела беше избрана за докладчик. Ние я номинирахме като докладчик, който ще продължи работата по този доклад. Сега вече стигнахме до измененията. Всички изменения вече са преведени на всички езици, така че днес ще можем да ги обсъдим. Започваме с даване на думата на заместник-председател като госпожа Естрела. Моля. Благодаря, госпожо председател. Това не е първия дебат по този доклад по времето на настоящия мандат на парламента. Вече имахме възможност да проведем една първоначална дискусия по моето предложение и сега ще обсъдим подадените изменения. От членовете на комисията и от различните политически групи. Нека първо да благодаря на колегите за сериозния принос. Има 169 е, проектоизменения, най-различни по своя характер, което показва, че има много ентусиазъм и широк интерес към тази директива. Има някои изменения, които се припокриват. Това ще ми даде възможност да предложа някои компромисни изменения и именно това смятам да направя. Това е и задача за колегите да работим заедно, да работим с с докладчиците в сянка от различните политически групи, за да получим възможно най-широк консенсус. Тук говорим за много важна директива и е добре да се приключи работата по този законодателен акт възможно най-скоро. Все още има някои препятствия, които трябва да преодолем. Както казам, казах, Бих искала да постигнем широко съгласие в комисията и да влезем в пленарна зала с едно съвсем съвременно, актуално предложение, което действително отговаря на потребностите на европейските жени и европейските семейства. Като същевременно взема предвид и още един много важен приоритет тук – интересът на децата ще бъда съвсем открита и гъвкава. Има някои изменения, които в никакъв случай не съм готова да ме приема, особено онези, които имат за цел да премахнат член 141 от правното основание. Защото това означава връщане назад на е, нещо съвсем неприемливо. Връщаме се назад в сравнение с предложението на комисията. А то беше следното. Извинете, а това предложение, както определи нашата комисия, само по себе си не бе достатъчно амбициозно. Борили сме се, водили сме се от идеята за насърчаване на равенството между мъжете и жените. Опитваме се да постигнем по-добро съвместяване на личния и служебния живот. И сега не можем да приемем оттеглянето на правната база а, и по-конкретно член 141 като правна база. И така, като комисия по правата на жените и равнопоставеността между половете, трябва да продължим да се борим срещу неравенството във всички негови форми и да се опитваме да постигнем по-добър баланс между личния и семейния живот. Е, и служебния живот, извинете. Има и други изменения, които са свързани Що се отнася до работното време, има изменения свързани с трудовите договори. Всички много добре знаем, че, дъл, е, че нетипичните трудови договори, че дългото работно време, прекалено дългото работно време може да е да се отрази отрицателно върху здравето на жените. Така че е, има конкретни изисквания по отношение на нощните смени, е, по отношение на оставането на допълнителни часове след работното време, но от друга страна има жени, които биха искали да имат възможност да избират в това отношение. И трябва да внимаваме да не създаваме допълнителна дискриминация срещу жените. Едновременно не искаме да създаваме допълнителна дискриминация. И в крайна сметка това някой да работи а, през а, почивните дни не е същото, като това някой да работи а, нощни смени или пък а, да а, е задължен да остава след работно време. Областта, в която най-трудно се постига консенсус, е свързана с отпуска по бащинство. Тук си мисля и за преводачите. Надявам се, че те ще ми помогнат тук. Има едно нещо, което е отпуск по майчинство, има нещо друго, което е родителски отпуск. Не трябва да ги бъркаме. И имат по същия начин отпуск по бащинство – и родителски отпуск. Родителски отпуск е и за майките и за бащите, докато отпуска по бащинство е само за бащите, точно както отпуска по майчинство е само за майките. Не трябва, освен това, да объркваме, е, така че не трябва по никакъв начин да объркваме е, родителски отпуск с отпуск по бащинство. Родителски отпуск вече съществува, той е договорен между социалните партньори. И както казвам, има разлика между двете понятия. Също така не трябва да забравяме, че отпуск по бащинство, който вече е договорен е, между социалните партньори, и който е включен в приложното поле на различни директиви, е неплатен. Така че, що се отнася до неговата а, употреба, той има по-малка стойност, защото не бихме искали едно семейство да се сблъска с финансови затруднения, ако вземе решение да има дете. Напротив, семействата имат нужда от допълнителни приходи, защото а, техните разходи ще са по-високи. Нека сега да оставим на страна родителския отпуск. Има държави членки, в които националното законодателство съвместно определя на едно и също място отпуска по майчинство, бащинство и родителския отпуск. Има такива държави членки, в които това се определя в един и същи закон. Но според мен за бъдеще в Европейския съюз това не е най-добрия вариант. Тук говорим а, за положението в Швеция, Испания, Португалия и други държави членки. Искам да ви обърна внимание също и на факта, че отпуска по бащинство вече съществува в много от държавите членки. Вече го има. Извинете, родителски отпуск. Така че е много трудно да се разбере защо не сме готови да адаптираме европейското законодателство а, и а, да откликнем на действителността. Защото в държавите членки вече това е действителност. Вече имаме и отпуск по майчинство, и отпуск по бащинство. Е, има гарантирано право за отпуск по майчинство и за отпуск по бащинство, както и гарантирано право за отпуск за грижа за деца и за мъжете и за жените. Така че от концептуална гледна точка и от гледната точка на съвременната представа за отговорностите на мъжете и жените в семейството, всичко показва, че е добре в законодателството за а, отпуска по майчинство да се включи и да се включат и съответните разпоредби за отпуска по бащинство. Много се надявам, че ще успеем да постигнем съгласие. Надявам се, че всички ще допринесат за това. Надявам се, че всеки е, ще допринесе така, че директивата да се подобри, да се актуализира и действително да е обърната напред към бъдещето. Не можем да законодателстваме само възоснова на това какво е положението днес. Трябва да го правим с поглед към бъдещето. Настоящата директива вече е на 17 години, вече е в сила от 17 години. Така че тази преразгледана директива ще влезе в сила и ще действа следващите една, едно-две десетилетия. Така че трябва да имаме предвид това, когато предлагаме изменения. И така благодаря отново за помощта на всички и се надявам, че ще постигнем съгласие. Нещо, което ще бъде един голям плюс и за нашата комисия, и за парламента, и за европейските жени. Благодаря, госпожо Стрела, Госпожа Томсен, моля. Благодаря, госпожо председател. Интересно е, че тук в комисията Следвали представители на Европейската комисия, които често говорят за разликата в заплащането между мъжете и между жените. От статистиката става ясно, че като цяло мъжете и жените печелят почти едно и също преди да се оженят и да имат деца. Жените, които имат малки деца, печелят по-малко от средното, а мъжете с малки деца печелят повече от средното. Това показва, че жените поемат цялата отговорност за семейството, за децата, а мъжете работят още повече. Ако искаме да постигнем равенство на трудовия пазар, трябва да постигнем и равенство в рамките на семейството. Две седмици не е достатъчно дълъг период. Две седмици няма да доведат до кой знае каква разлика, но това е едно начало. Това дава сигнал от името на Европа. В тази връзка искам да кажа, че е интересно, че тук в комисията ни посети предишния генерален секретар на Генерална дирекция за етос и социални въпроси. Тя беше вземала този пост в продължение на много години, беше прекарала почти цялата си кариера в комисията. Госпожа Одил Пантан, какво каза тя? Тя каза, че често в политиката, когато има някакво възникнало положение, се прави някакво законодателство, онова, което отличава комисията е, че тя изпреварва държавите членки. Тя винаги прави законодателство преди тях. Сега обаче имаме ситуация, в която някои държави членки имат законодателство, говори се за двете седмици по отношение на родителски отпуск. Сега Европейския съюз вече не е преди държавите членки, той изостава и ми е много трудно да се върна в къщи в Дания и да обяснявам защо изоставаме. Европа трябва да ръководи тук, затова аз на 100% подкрепям включването на тези две седмици бащински отпуск в това законодателство. Благодаря. Благодаря. Госпожо Томсен, госпожа Лукас, моля. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на госпожа Естрела за отличния доклад и отличното сътрудничество и въобще за нейния подход. Съгласна съм с нейния подход, съгласна съм изказаното от госпожа Томсън. Зелените са подали само две изменения. Първото се засяга въпроса за удължаването на отпуска по майчинство до 24 седмици. Знаем, че в много държави членки вече има 18 седмици, така че това е добра стъпка в правилната посока. Също така искаме да последваме съвета на консултационния съвет по равните възможности и да подчертаем необходимостта за това. Второ, важно е в доклада да се включи отпускът по бащинство. Знам, че има противоречия тук, но има доста ясно мнозинство в нашата комисия в подкрепа на това. Знаем, че в Европейския съюз много големи думи се говорят за съвместяването на личния живот и работата, но когато имаме отлична възможност да насърчим а, това с а, осигуряване на отпуск по бащинство за две седмици, мисля, че това би било отлична стъпка в целия Европейския съюз, за да се приближим по-близо до тази цел. Много важно е тази, а, да, тук да говорим за задължителен отпуск по бащинство, който да е платен. Защото ако говорим за а, избираем отпуск, много семейства няма да си позволят да, го, а, да се възползват от това. Съгласна съм с госпожа Естрела по този въпрос. Много месеци обсъждаме този въпрос но зелените подкрепят доклада и се надяваме възможно най-скоро да постигнем добър резултат. Благодаря. Госпожа Клас, моля. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Естрела, големия брой изменения, които са внесени, показват, че се въртим в кръг. Аз не виждам да се очертава тук широко съгласие. Това съгласие, което госпожа Лукас беше пожелала. Мисля, че тук се смесват до някъде нещата и продължавам да не знам, след като чух Испанското председателство, продължавам да не разбирам какво възнамерява да направи председателството, как да се подобри положението на майките. Това е общо намерение на всички ни, но нещата спират до тук. Не знаем как да го направим. Отпуска по бащинство. Просто не виждам какво прави тук. В случая трябва по-скоро да говорим за родителския отписки, защото родите. Те са двама майка и баща. Очевидно е, че майката има нужда от отпуск. Сега вече не знам как да направим връзката с бащата. От момента, в който майката се посвещава с цялото си тяло и душа на детето, което ще се роди, ролята на бащата в крайна сметка идва след това – това трябва да го признаем. Като слушам госпожа Томсън, чувам, че не трябва да сме под нивото на защита, което се предвижда в нейната страна. Аз също мога да кажа какво съществува в моята страна. Ние имаме силна защита, но организирана различно. За това ми се иска да отправя призив да огледаме нещата напречно, а не пунктуално. Има и други аспекти в защитата. Има родителския отпуск, освен защитата на майчинството. При нас, например, има една година такъв отпуск – и два месеца, които могат да се получат само от бащата. Ако бащата не ги вземе, майката не може да ги вземе. Това е нещо ново и бащите действително се възползват все по-често от тази възможност. Защо тогава трябва да смесваме всичко това? и да сервираме някакви такива решения на всички държави членки. Изменение 123. Привличам вниманието ви върху него. То цели да може да се вземе предвид онова, което държавите членки вече са реализирали в е, собствените си държави. Трябва да се отчете самия режим, който съществува на национално равнище. И би било добре това, което е осъществено на национално равнище и което работи добре, да не се губи. Аз също държа много на защитата на майчинството, на защитата на майката преди и след раждането. можем дори да ограничим относително този период, ако направим връзка с родителския отпуск. Именно родителски означава и на майката, и на бащата, и така ще постигнем компромис. Благодаря, господин Ромева. Uh, Благодаря. Ако всичко е толкова ясно, се чудя защо ни беше толкова трудно да постигнем това, което е толкова, изглежда толкова ясно. Затова нека да си припомним все пак какво сме правили в миналото. Действително имаше неща, които изглеждаха ясно и след това обаче се сблъсквахме с блокаж от либералите нека да си спомним защо всъщност днес работим, говорим за това. Това беше първата ми забележка. Втората ми забележка е по същество на проблема. Става въпрос за това. Трябва да се гарантират правата на жената, която току-що е родила. Тук има два елемента. От една страна правата присъщи на жената и нашата колега ясно го обясни. Правата за физическото възстановяване на жената – Именно за това искаме 24 седмици вместо 20 за тази отписка по майчество, защото Световната здравна организация препоръчва 24 седмици. Това е всъщност половин година. Това е нормалният физически процес за възстановяване. Това е присъщо за жената, която е станала майка и която трябва да се възстанови. В тази връзка отпуска по бащинство може да допринесе, защото жената в този период на възстановяване – ползва помощта или се радва на, на пом... да може да се радва на помощта на а, своя спътник в живота, защото говорим в случая за, за случая, когато бащата присъства в живота на жената в този период. И последното изказване казва да, всички сме за, обаче защо за Бога тогава е толкова трудно да постигнем общо съгласие? Основният елемент, например в изменение 43, се явява именно последния начин. Съвсем прецизно, точно и ясно се иска да има минимум две седмици може би различията идват от това, че не е задължително. Може би трябва да кажем, че това трябва да се превърне в задължение, че не е потенциал, не е възможност, но истинско задължение – и да оставим евентуално поле на действие на държавите членки, но да кажем поне две седмици да бъдат задължителни. Някои искат да отидат и по-далеч. Е, съзнаваме това, но тъй като търсим компромис, нека да се спрем на това предложение. Поне две седмици задължителни. И нека да бъдем честни. Когато дискутираме тези въпроси, трябва да говорим за задължителен отпуск по бащинство, така както госпожа докладчика го посочи. Става въпрос за допълнение към присъщото право на жените, които са родили. И последната ми забележка. Всъщност имам още две. Отпуската трябва да започне в момента на раждането, защото би било твърде опасно отпуска да се прилага преди раждането. Жената, когато е бременна, притежава всички права на достъп до заетостта и така нататък. Така че правото на отпуск не бива да започва непременно преди раждането. Това би било опасно. Ние сме против. И последния въпрос, който е свързан. Английската версия, взимам за пример изменение 2, говори за съвместяване с професионалния живот. Work-life на английски, докато на испански използваме съвместяване между професионален и личен живот. Тук не става въпрос за това да се съвместят професионалния и семейния живот, а професионалния и личния живот. Така че трябва много да внимаваме в различните езикови версии и в нюансите, защото английския е основни екземпляр и трябва много да внимаваме с различните формулировки. Благодаря. Благодаря. Госпожа Люлинг, моля. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да уточня, че не НП направи блокаж, когато искахме да изпратим приятия текст. Почакайте малко, искам да ви обясна приятия текст в комисията за жените. Този текст беше негоден, напълно негоден да се превърне в законодателен текст. Негоден и неприложим. Ние спасихме парламента, от посмешище, ако беше приел този текст. А сега установяваме, всъщност знаете, че има една пословица на френски, че няма по-глух от този, който не иска да чуе. Мисля, че госпожата докладчик е част от тези хора, защото тя не само, че проявява рецидив, но влошава още нещата. Сега е още по-объркано, още по-неприложимо, ако се приеме подобен текст, който е негоден за да бъде законов текст, защото все пак не трябва да забравяме, ние сме в един законотворчески процес. Тук не става въпрос за доклад по собствена инициатива, в който можем да си напишем каквото си искаме. и да си правиме списък от поръчки, както си искаме и от пожелания. Работодателите и работниците трябва да могат да живеят при приложението на един прост, прецизен текст, който да има за цел същинската защита на майчинството. Това е целта на предложението на комисията – не трябва да забравяме, че съществуват вече два правни акта. Първо за защита на майчеството и второ за родителския отписк. Току-що приехме, впрочем, текст, за да превърнем едно съгласие в правен акт съгласие по родителския отпуск. Току-що го сторихме. А сега вие отново искате да разбърквате нещата. Така както размазвате абсолютно всичко, което е свързано с защитата на майчинството. И, и правите така, че нито жените, нито мъжете ще могат да е, стигнат до пазара на труда а погледнете моите изменения, трябва да ви кажа, че посветих доста време на тях в отпуската си между коледа и нова година, за да разбера какво можем да направим с този текст. Бащите няма да могат да работят нощна смяна, когато имат дете по-малко от една годинка. Представете ли си какво означава това? за възможността на мъжете да работят. Трябва да искаме от тези мъже, които могат да имат деца, нещо невероятно. Може ли да искаме да има искаме същото ниво на защита, като на бременните жени? Например, за работата е, под земята. Представете си само какви са последствията от това предложение. Разбира се, че са добронамерени. Можем всичко да си представим. Защо да си представяме, че мъжете и жените, които могат да имат деца, изобщо да спрат да работят? Не знам дали децата ще са щастливи, т.е. не знам дали родителите ще са щастливи, защото си представете, че имаме милиони в Европа, които искат да работят и не могат. Затова, моля ви се, не дайте, не дайте и мъжете и жените да не могат повече да работят чрез това предложение, което сигурно е добронамерено, но абсолютно неумислено. Ако искате нормативен правен акт за защитата на майчинството, на родителския отпуск, отпуска по бащинство, добре, поискайте го обаче – препратете това предложение на комисията и поискайте от комисията да ни предложи текст, защото ние с тези изменения няма да можем да, да произведем текст, който дори да се приеме на пленарно заседание – защото в крайна сметка сега става вече политически некоректно да гласуваме против всички тези предложения. А тези предложения са противоречиви, излишни, повърхности, неадекватни за един законодателен акт. И ако по този начин превърнем това предложение в законодателен акт, той ще не проложим в фирмите. Затова нека да помолим комисията да ни направи предложение и това ще е предложение на правен акт, който да защитава и майчинството, и родителския отпуск, и отпуска по бащинство. Комисията каза неколкократно, съвета също, че искат да има различни правни актове за различните видове защита. Що се отнася до защитата на майчинството, социалните партньори в момента дискутират нови инициативи. Включително и по родителския отпуск и дискутират именно по една инициатива, която би могла да стане законодателно вързваща за отпуска по бащинство. Защо да не изчакаме? А ако искате да бързате, тогава ще трябва да се съсредоточим тук върху защитата на майчинството, което действително е съществен въпрос. Ако наистина искате да защитите майката и детето, това трябва да се прави. Ако смесите всичко, просто няма да успеете, защото даже и да постигнем гласуване на първо четене, с всички тези предложения, които нямат нищо общо с защитата на жената и детето, тогава ще видите, че на второ четене ще се провалим и всъщност ще забавите подобряването на защитата на майчинството. Искам да спра тук, защото иначе ще трая два часа, ако трябва да коментирам всички безумни предложения, които са внесени в, и в измененията, и които съществуват и в текста. Ами всъщност, доста време говорехте, Бихте ли обобщили? Госпожо председател, не искате да чуете това, което не ви урежда всъщност. Обаче тук сме в демокрация, имаме право да кажем и искаме да напредваме. И точно защото искаме нещата да върват напред, имаме кораж да кажем, че това е контрпродуктивно и за жените, и за мъжете. А вие правете каквото искате, но аз мога да ви обещая, че вървите право в стената. Благодаря, госпожо Люлинг. Мога да гарантирам, че всички слушахме какво казаха всички колеги. Факта, че имаме само 20 минути до края на заседанието е показателен. Имаме дълъг списък от оратори. Времето може би няма да ни стигне. Госпожа Корнелисен е първа, след това госпожа Заборска. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с госпожа Люлинг, че по някой път този парламент става за смях, включително и тази комисия, но това става по съвсем различна причина, а не във връзка с този доклад. И всички ние много добре знаем каква е тази причина. Напълно подкрепям позицията на госпожа Естрела тук. Искам да очертая малко по-широката картина. През следващите 10 години ще се сблъскаме с едно застаряващо общество, нещата ще стават все по-зле и са ни необходими всички мъже и жени, които могат да работят и трябва те да са на пазара на а, труда. Трябва да могат жените да имат деца и да могат да а, достигат до позиции, е, които им дават до високи а, е, постове. И искаме двамата родители да споделят отговорностите за грижата за децата. За тази цел трябва да направим а, е, и привлекателна а, е, грижата за мъжете и работата за жените. Много важно е жените да имат достатъчно отпуск за, след е, раждането на детето си, защото е, иначе има опасност да излязат от пазара на труда, защото нямат достатъчно време за възстановяване. 20-те седмици, предложени от госпожа Естрела, са един минимум. Моят опит като е, работодател показва, че жените, ако имат твърде кратка, кратък отпуск по майчинство, ще се възползват в допълнение от своя отпуск, е, годишен отпуск и след това, ако имат нужда и от е, допълнителна почивка, ще вземат е, отпуск по болнични. Много често се случва да бъде заменен. Заменен някой служител по време на отпуск по мачинство, ако този а, отпуск е малко по-дълъг. Така че на практика работодателите не извличат кой знае каква полза от всичко това. Много важно е също така на мъжете да се, дадат на, да се даде напълно платен отпуск, защото иначе те ще се откажат от този опит. А мъжът трябва да е там през първите е, две седмици. Един колега каза, че мъжете могат да си вземат отпуска малко по-късно, но това не е вярно. Именно в първите две седмици те се научават как да сменят пелените, как да къпят бебето и как да слагат бебето да си ляга. Родителите трябва да са там, защото ако ли не, жените стават, поемат цялата отговорност и това продължава и по-нататък, а мъжете само изостават в натрупването на достатъчно опит. Освен това, това си е и дискриминация. Много млади е, бащи е, ми пишат имейли в подкрепа на е, задължителния отпуск по бащинство, защото смятат, че е дискриминация това, че те е, са държани на страна от децата си през първите седмици. Християн-демократите твърдят, че отпускът под бащинство не трябва да се включва в тази конкретна директива. Съгласна съм с а, госпожа Естрела, че отпускът трябва да се засяга от един и същи пакет, защото тук говорим за две различни страни да едно и също нещо. Ако отпускът по бащинство е избираем, ако Европейската комисия обещае скоро, скоро след това да издаде директива по този въпрос, както казва госпожа Люлинг. Мисля, че няма да сме особено доволни от това. И без това знаем заявленията, че това едва ли ще се направи. И без това много добре знаем, че нямаме право на законодателна инициатива. Така че силно ви препоръчвам всички, които са готови да защитят отпускът по бащинство в независимо от каква форма да гласуват за. Благодаря. Госпожа Заборска е наред. Шест души са поискали думата още за информация. Само госпожа Заборска. Благодаря, госпожо председател. Не искам да преповтарям казаното от колегите, само няколко бележки. От самото начало, когато започнахме да обсъждаме тази директива, факта, че изобщо Започнахме да обсъждаме въпроса за отпуска по бащинство. Представляваше сам по себе си отваряне на котията на Пандора. Сега не можем да я затворим. Дебата днес не се отличава много от този, който провеждахме през пролетта на миналата година. Основният принцип би трябвало да бъде ние да се съобразяваме с заглавието на досието. Това означава, че не трябва да започваме дебат по нови теми. Трябва да поставим ударението върху жените и да преработим несъществ... извинете, неадекватната директива по отношение на семиците трябва да бъдат променени така, че да подобрим положението на жените. Нито комисията, нито парламента, нито съвета, независимо дали става въпрос за шведско или за испанско председателство, имат ясни възгледи за това какво трябва да присъства в тази директива. Чухме мнението на испанския министр днес. Но моето разбиране за нещата не се подобри след нейното изказване. Оценяваме високо равенството, оценяваме доклада на господин Тарабела, научихме за критериите от Барселона, говорихме за целите на хилядолетието. Всички тези неща бяха вече споменати. Струва ми се обаче, че тази директива няма как да се приложи на практика от отделните държави членки. Така че сме изправени пред риска да има неравенство в заплащането, ами това продължава вече 50 години в Европейския съюз. Този въпрос го зададохме и на министъра по-рано. Естествено, мъжете също могат да се научат как да се грижат за едно малко дете, дори и да не са вкъщи в рамките на първите две седмици след раждането, независимо дали са получили отпуск за това време или не. Госпожа Ови или след това госпожа Фигерейдо. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да направя една корекция. Либералите не са блокирали този проект, а, крайния, а крайното гласуване е по един документ, в който имаше противоречиви разпоредби. Така че крайното гласуване бе такова, каквото знаете. Приемаме прием, този тип директиви приемаме и удължаването на отпуска по майчинство до минимум 20 е, седмици, както е, поиска госпожа Естрела, подкрепяме и включването на отпуска по бащинство в, този, в тази директива. Е, поне членовете на комисията по правата на жените от групата АЛДЕ го подкрепят. Все още не сме взели крайно решение, но според нас а, а, отпускът по майчинство и бащинство са две страни на една и съща монета и няма нужда да се чака още 2, 3, 4 години, за да се даде това право и на мъжете. А, но трябва да кажа, че Отпускът по бащинство не е родителски отпуск. отпуск. Родителският отпуск е отпуск за бащата или за майката. Тук говорим за отпуск по бащинство. Аз като юрист не подкрепям задължителността на този отпуск, но подкрепям това този отпуск да е платен. И бащата да реши дали да го използва или не. Така че тук говорим за съвсем различен въпрос. Само с този подход ще можем да постигнем целите, обсъждани в Европейския съюз вече години наред, да създадем равни възможности. Аз съм избрана от естонците, а не от правителството. Съветът се състои от представители на правителствата. Освен ако не искаме Европейският парламент да се отдалечи от гражданите и да стане само форум за формално одобрение, трябва да настояваме на своите аргументи. Тоест, говорим за платен, за задължително платен отпуск, който е, бащата да използва по избор. Така че трябва да прочетем е, предложението много внимателно. Госпожа Фегерейдо, след това госпожа Бауер, искам да ви напомня колко е часа. Благодаря, госпожо председател. Много от нещата, които иска да кажа, вече бяха изречени. Искам да повторя обаче три неща. На първо място, правото, което всички ние имаме, да внасяме изменения. Парламентът не трябва да се отказва от онази роля, която му е дадена. Парламентът има важно правомощие, именно да внася изменения, които могат да подобрят е, предложенията на комисията. Можем да се опитаме да избегнем забавенията по отношение на законодателството. Много аргументи тук бяха свързани с бъдещето. По отношение на отпуска по бащинство, дали той трябва да е същия като отпуска по майчинство, всъщност това са две страни на същата монета в парламента казваме, че трябва да се увеличи ръждаемостта в Европа. Притесняваме се от ниската ръждаемост, от това, че няма достатъчно деца, когато става въпрос обаче за това да създадем благоприятни условия, за да има по-голяма ръждаемост, какво правим? Ами, провеждаме дебат като днешния. Дошло е времето да изоставим различните гледни точки, дошло е времето да направим качествен скок напред. Колегата Естрела в доклада си говори за някои много важни неща. Тя разглежда предишно законодателство, прието от съвета и комисията – разглежда предложения, които са приети по време на последния мандат на парламента. Има някои неща, прияти по време на последния мандат, които не са отчетени в това досие. Госпожа Естрела ни дава една смесица от неща. Тя е комбинирала различни предложения. Някои от тях могат да бъдат проследени чак до предния мандат на парламента. Както вече казах, това е една смесица от неща. Госпожа Стрела се опитва да помогне, макар че нещата едва ли ще проработят. Моите изменения имат за цел подобрение. Има въпроси, които трябва да бъдат разгледани отново. По отношение на 24-те седмици, аз първоначално бях предложила 22, сега май имаме консенсус за около 20 седмици – като минимална продължителност на отпуска бих искала да се запази все пак някакъв конкретен срок. Трябва като цяло да подкрепим работата на докладчика, но трябва да подчертаем, че някои от отеглените изменения бяха важни и тези, които бяха отеглени, трябва да бъдат внесени отново. Госпожа Бауер. Kollégákat szeretném emlékeztetni arra a vitára, amit folytat. Благодаря много, госпожо председател. Нека да припомня на колегите дебата, който проведохме преди около година. Тогава говорихме за предложението на комисията в което се казваше, че до края на миналата година комисията ще е готова с проекто текст за отпуска по майчинство. Спомням си ясно този дебат и тогава казахме, би било чудесно тези три законодателни предложения да се подадат съвместно. Така че искам да кажа на новите колеги, че предложението на комисията по отпуска по бащинство не е а, а, не ни е предоставено. А, не е тук, но комисията трябва да изпълни поетия си ангажимент. Ако видим какво се случва с законодателното предложение днес, мисля, че няма да успеем да се справим. Можехме да сме приели този пакет вече отдавна и е, можехме да сме постигнали много повече. Мисля, че информацията, която дава госпожа Естрела за, за това, че отпускът по майчинство е неплатен, всъщност е подвеждаща информация, защото може да има някои области, страни, в които това се случва, но като цяло е, е платен. Също така говорим за непрехвърляем задължително платен отпуск. Мисля, че това предложение ще е, закъса в съвета, точно както се служи с директивата за работното време. За съжаление, трябва сега да ви кажа, че имаше няколко колеги, които искаха да се изкажат. За съжаление нямаме време, много съжалявам. От друга страна, изключително много се радвам, че проявявате такава ангажираност по този важен въпрос. Благодаря на всички, които участваха. Остават ни само няколко минути. Тях ще ги дадем на госпожа Естрела, за да може тя да коментира чутото. Имате думата. Obrigada. Agradeço o contributo de todos, e este debate tão vivo. Благодаря много. Искам да благодаря на всички за техния принос към този оживен дебат. Искам да благодаря и на преводачите за това, че ни дадоха още няколко минути. В обобщение. Смятам, че е необходимо хората, които участват, да са готови да отстъпят на в някаква степен от първоначалните си позиции, за да можем да преговаряме. Аз самата също направих някои отстъпления от първоначалната си позиция. И виждам, а, виждам обаче, че а, е, що се отнася до групата на НП, няма каквото и да било желание за сътрудничество, за промяна, отсъпване от а, първоначалните позиции. Ще се занимая с три въпроса. Първо, защо взе решение комисията да добави член 141 като правно, към правното основание? И а, допълнителен въпрос тук, защо подкрепяме идеята за тази директива, защо казваме, че водещата комисия по тази директива трябва да е нашата, не е комисията по заетост. Ние искаме да сме водеща комисия именно защото член 141 е, може да е правната база? Втори въпрос, и по-конкретно насочен към госпожа Бауер. Какво заплащане се планира за родителски отпуск, което е договорено от социалните партньори? Какво е било договорено като заплащане? Бих искала да знам има ли мъж, който е готов да се откаже от заплатата си, за да остане вкъщи и да помага за гледането на децата. И има още един важен въпрос тук. Винаги сме се борили възможно най-последователно срещу всички форми на дискриминация, но ако държим мъжете на страна от семейните му отговорности, това всъщност е дискриминация срещу тях. Те трябва да имат право да присъстват на раждането и да а, присъстват а, когато детето им израства. Разбира се, за жената е необходим по-дълъг отпуск, за да се възстанови тя, но там нататък отпускът може да се споделя от мъжете и жените. И даже това е добре за равновесието в семейството. Винаги ни се струва, че а, е, за най-важните неща е, средствата не са на разположение, обаче може пък да има хора, които не искат да предоставят средства за създаване хармония в семейството. Мисля, че тогава какво тези средства трябва да се харчат за социални въпроси и за ходене по лекари – ми да, в крайна сметка, ако не се е, е, да, е, е, е грижим за семейното равновесие и семейната хармония, е, ще се окаже ситуация, в която се пръскат пари, за да се ходи по е, психолози. Искам да е, обърна внимание и на едно изменение на госпожа Гарсия Перес. Мисля, че това е много важно изменение – което може да ни помогне да а, напреднем тук. И тук а, а, надхвърлям измен, а, сотива отвъд изменение 123. Мисля, че 122 е по-добро изменение от 123. Нека да си помислим по предложенията тези изменения, защото те могат да ни дадат възможност да се измъкнем от съдънената улица. Благодаря, госпожо Естрела. Благодаря на всички колеги за интензивния дебат. Надявам се, че може да се уважаваме взаимно, независимо дали имаме различни мнения. Дебата е важен тук. Важно е да чуваме аргументите на всеки един от нас. Благодаря, госпожо Естрел, благодаря на колегите за този интересен след обед. Сърдечни благодарности на преводачите, които ни дадоха няколко допълнителни минути. Благодаря ви за днешното заседание. Утре имаме заседание на координаторите в 9 часа. Благодаря.